Buongiorno colleghe e colleghi. A che... Добър ден, дами и господа. Господин Рубик иска думата по процедурен въпрос. Заповядайте, господин Рубик. Благодаря, господин председател. Аз съм председателя на комисията 100 в Европейския парламент и господин Стив Толанд се занимаваше с тръста за образование в Замбия. Искам да го поздравя за това, че получи награда на комисията 100. Той е тук в, на балкона на залата. Нека да го поздравим с ръкопляскания. Грация, грация, Рубик. Благодаря много, господин Рубик. Разбира се, присъединяваме се към аплодисментите. А сега бих искал да дам думата на госпожа... господин Морганти. Благодаря, господин председател. Предлагам да запазим минута мълчание в памет на жертвите на кораба Конкордия. който се преобърна близо до Джилио в Тоскана. Има загинали хора от много европейски страни и все още има изчезнали. Председателят, благодаря господин Моргант и председателството и всички депутати в парламента подкрепят